Трябва да ви представя някоя информация. Що се отнася до одобряването на дневния ред, има едно малко изменение. Гласуването по вредните организми по растенията от вчерашния дневен ред, на днешния дневен ред ще бъде изпратено за съвещанието на 27 май сутринта поискане от страна на Антия Макентайр, защото днес има други спешни задачи. Така че може да променим, да одобрим това изменение. Така, предава се на стриминг това събрание. И така, одобряваме протоколите от съвещанието 22, 23 и 27 март. И така, след като са одобрени, преминаваме към точка 5. Насърчаване на економическия растеж. Ян Хуитема е уважаемия докладчик по този въпрос. И след два пъти обмен на мнение, нашата комисия 312 са измененията, които са представени както виждате в големия брой на предложените изменения изразява интереса към тази тема и управлението на селско-стопанския сектор и на земеделските ферми. Така че има нужда от подновяване на а, тази тема, докато стигнем а, до едно родище на иновации, което да е по-високо. Благодаря преди всичко на докладчика и също и на докладчиците в Сянка, че успяха да договорят цяло поредица от компромиси което ще ни позволи да гласуваме по-бързо. Няма какво друго да дам, да, да добави. Сега давам думата на докладчика. Съвсем накратко благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички политически групи на всички докладчици в Сянка за доброто сътрудничество. Мисля, че успяхме да включим много от предложените изменения в рамките на компромисните изменения. Сега текста е упростен, лесен за разбиране, темата е важна, доклада говори за иновации и за нови виждания относно подобряване на онлайн економиката, на хуманното отношение към животните и така нататък. Благодаря на всички за сътрудничеството и се надявам, че ще имаме голямо мнозинство. Так też sądzimy. W takim razie przechodzimy do głosowania. E, przechodzimy do poprawki 102. Да преминем към гласуването, колеги. Измене 102. 102 казвам.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 A jest, okej, okej. Przechodzimy do poprawki 101. Не, председателя се поправя първо е, изменение. Е, одобрява се. 98 за. Удобрява се и то. Компромис. Както обичайно се. Така, приключи електронното гласуване. Приемте, przechodzimy до компромису. Одобрява се този компромис. Преминаваме към компромис Б. Моля електронно гласуване. Стана към гласуване. Гласуването приключи. Одобрява се този компромис. 118 изменение. Моля да гласувате. Да, против. Отхвърля се това предложение за изменение. 120 за против. Моля проверка 120 изменение. Замекам гласование. Гласуването приключи. Седемнайсто и 18 изменения. Нека да повторим гласуването, защото уважаемия Магинес не гласува на време. 120. 120. Отхвърля се това изменение. Няма да правим изключение. и Това се отхвърля, независимо, че имаше много за. 122 за. Одобрява се. Компромис С. Електронно гласуване. Моля да гласувате. Замекам гласование. Гласуването приключи. Е сега 124-то изменение. 124-то за против отхвърля се това изменение. Компромис R моля, електронно гласуване. Гласуването приключи. Одобрява се това компромисно изменение. Сега изменения на NV11 за одобрява се 132 и 133 изменения за 132-133 за, против. Отхвърля се. Отхвърлят се двете предложения. 136 изменение за, против. Отхвърля се. 137 за 137 за, против, отхвърля се. 139 изменение за. Одобрява се това изменение. Сто и изменение за. Против. Отхвърля се. 142 изменение. За. Одобрява се това изменение. 141 изменение за. Одобрява се и то. 144 за. Против. Отхвърля се това изменение. 145 изменение за. Одобрява се. 146 за. Против. Отхвърля се. 147 изменение. Гласуваме го на две части. Първата част за. Одобрява се първата част. Втората част за. Против. Втората част на това предложение се отхвърля. 148 изменение за. Одобрява се. 151 изменение за, против, отхвърля се. 152 за, против, отхвърля се. 153 за, одобрява се. Компромис Д. Моля, електронно гласуване по компромис Д. Гласуването приключи. Одобрява се. Така, 164-то изменение. За. Одобрява се. 24-то на НВ. За. Против. Отхвърля се. Изменение 166 за. Одобрява се. 167 изменение. Също тук като другото. Така че преминаваме към 168 изменение. Не, 170-то поправя се председателя за одобрява се 172 172 за, против. Моля да проверим. Според мен е- се отхвърля, но нека да го да гласуваме електронно. Замекам гласование. Гласуването приключи. Отхвърля се. 174-то е, одобрява се. 175 за. Одобрява се. 179 за. Против. Отхвърля се. 180 за. Одобрява се. 182 за. Одобрява се. 183 за. Одобрява се. Компромис е Електронно гласуване, ако обичате. към гласование. Гласуването приключи. Przechodzimy, przyjęty, przechodzimy до kompromisu F. Одобрява се. Сега нека да преминем към компромис F. Пак електронно гласуване. Моля, колеги, да гласувате компромис F. Има някакъв проблем? електронно гласуване по компромис F. Не, не, очевидно има някакъв проблем. Моля да изчакате секунда. Гласуването приключи. Одобрява се това компромисно предложение. Така, nv 5 изменение за... Одобрява се. 188 за против, отхвърля се това предложение. 189 за. Моля. 195 за, против, отхвърля се. 189 за, Янош и ти гласува. И това е твое изменение, в крайна сметка. Така, против. Отхвърля се. 190 изменение за. Против. Отхвърля се. 192 изменение за. Одобрява се. 193 за. Одобрява се. 191 изменение за. Одобрява се 194 за. Одобрява се 196 за. Одобрява се 197 за. Против. Отхвърля се 198 за. Против. Отхвърля се 200. Извинение 200 за. Против. Отхвърля се 199 за, против, отхвърля се. 202 изменение. Гласуваме го на две части. Първата част за. Одобрява се първата част. Втората част за. Одобрява се и тя. 203 изменение за. Одобрява се. 201 за. Одобрява се и то. 204-то изменение за, против, отхвърля се. 205-то изменение за, одобрява се. 206-то за, против, отхвърля се. 207 за, против, отхвърля се. 208 изменение за, Одобрява се 209 за. Одобрява се 210 изменение. Оттеглено е. 211. Не, извинявам се, казва председателя. 210. 210. Одобрява се. 211 за, против, отхвърля се. 213 за, против. Моля, електронна проверка. 213 то се прегласува електронно. Моля да гласувате. Гласуването приключи. Изменението се одобрява. Така, компромис Ж. Моля, гласувайте електронно. Замекам гласование. Гласуването приключи. Одобрява се компромис ХАШ. Моля да гласувате електронно, колеги. Гласуването приключи. Одобрява се това компромисно изменение. Сега 221 изменение. За. Против. Отхвърля се. 226 изменение за. Против. Отхвърля се. 227 за. Одобрява се 228 за. Одобрява се 229 за. Одобрява се 230 за. Против. Отхвърля се. 231 за. Одобрява се. Сега да преминем към компромис и Електронно гласуване. Край на гласуването. Одобрява се компромисът. И сега преминаваме към компромис Ж. Електронно гласуване, ако обичате, колеги. Приключи. Край на гласуването. Одобрява се 259-то изменение за. Одобрява се. 258 изменение и 261 за. Против. Отхвърлят се двете предложения, 258 и 261. 262 и 260 изменения за, против, Отхвърлят се предложенията. 263-то изменение за против отхвърля се 264-то за против отхвърля се 265-то изменение за одобрява се 267 за, против, отхвърля се. 268 за, против, отхвърля се. Моля, електронна проверка на 268. Моля да гласувате, колеги. Замикам гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 273 за против. Електронна проверка, моля. Гласуваме 273-то изменение. Край на гласуването. Фона ги завържа. Отхвърля се. Е, прощавайте, някой ме разсея 270 за. Одобрява се. 271 за. Одобрява се. 272 за, против. Моля, електронно гласуване за проверка. 272 изменение гласуваме. И край на гласуването. Одобрява се. 274 изменение за против, отхвърля се. 275-то изменение, гласуваме го на две части. Първата част за, одобрява се. Втората част за, одобрява се също. 277 изменение на колегата Декастро. Одобрява се 280 за, против, Отхвърля се. 278 изменения за. Отхвърля се. 279 изменение за. Одобрява се. Компромис К. Моля, електронно гласуване. Край на гласуването. Одобрява се. Десето изменение на NV за. Одобрява се. 288 изменение и 289 за. Против. Моля електронно гласуване, проверка. 288 и 289 изменения. Моля, гласувайте, колеги. Край на гласуването. Отхвърлят се. ...287 изменение за... Одобрява се. 294 изменение за... Против. Отхвърля се. 293-то изменение за, против, отхвърля се. Двеста и изменение на колегата Шрайер за. Одобрява се първата част за. Одобрява се и втората част. 291 изменение за, против. Отхвърля се. 292 изменение за. Одобрява се. Изменение 13. Първата част за. Одобрява се. Втората част за. Против. Отхвърля се втората част. Да гласуваме компромис L. Електронно гласуване по компромис L. Край на гласуването. Триста и четвърто изменение. Одобрява се. 307 изменение за. Против. Отвърля се. 309 изменение за. Против. Отвърля се. 306 за. Одобрява се това изменение. Поправка 307. 35 36-то изменение. Не, поправя се председателя. 35-то. Одобрява се. 308 за. Против. Отхвърля се. 311 изменение за, против, отхвърля се. 312 за, одобрява се. Да преминем към втората група, изменение 1, одобрява се. Второ и трето изменение. Второ и трето за, Одобряват се тези изменения. Четвърто изменение за. Одобрява се и то. Пето за. Одобрява се. Шесто за. Одобрява се. Компромис М. Електронно гласуване, моля колеги. Замикам гласуване. Край на гласуването. Одобрява се. Преминаваме към изменения 13 и 14. Те са еднакви за, против. Отвърлят се тези две предложения. 14 и 16. 16 казва говорителя. Да, приемат 19 за, моля, електронна проверка. 18 и 17 казва. И 16, прощавайте. 18 и 16 изменение, електронно гласуване, приключи. Одобряват се. Изменение 19 за, против, отхвърля се. 20-то изменение за, против, э, е, е, приема се, 21-во се приема, 23-то за, против, отхвърля се, 24-то изменение за, против, отхвърля се това изменение, 25-то за, против, отхвърля се, 26-то изменение за, одобрява се. 28-то изменение за, против, отхвърля се. 27 и 32 изменение. те са сходни за, против, отхвърлят се двете предложения, 27 и 32. Сега гласуваме 33 и 31, те са идентични за, против, отхвърлят се измененията. 34-то изменение за, одобрява се. 35-то за, одобрява се. 36 и 37. Те са сходни за, против, отхвърлят се 36 и 37 изменение. Проверка 36 и 37. Благодаря. Край на гласуването. Цона. Отхвърлят се тези две предложения. Както казах. 38 изменение за, против, отхвърля се. 39 за, одобрява се компромис Н. Моля електронно гласуване, колеги приключи гласуването и да преминем към компромис О. Електронно гласуване по компромис О. Край на гласуването. Одобрява се. 64-то изменение за. Одобрява се. 66 за, против, отхвърля се. 67 изменение за, одобрява се. 69 за, одобрява се. 70 изменение за, против, отхвърля се. 71 изменение за, против, Отхвърля се това изменение. Гласуваме компромис П. Компромис П. Електронно гласуване. Край на гласуването. Одобрява се. Така, преминаваме към 72-ро изменение. Не, поправя се председателя. Изменение 80. За, против, Електронна проверка, моля. 80-то изменение, моля да гласувате електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 81 изменение за. Против. Отхвърля се. Компромис Q. Електронно гласуване. Край на гласуването. Одобрява се този компромис. Да преминем към 90-то изменение. За одобрява се. 89-то изменение за, против, отхвърля се. 80 изменения 88, 92 и 93, които са идентични, гласуваме ги трите едновременно. Отхвърлят се тези три изменения. Няма нужда от проверка, според мен. Но нека да гласуваме електронно 88, 92, 92 изменение. Гласувайте електронно, колеги, за проверка. Край на гласуването. Поправка Джим. Отхвърлят се тези три изменения. 94-то изменение. За. Против. Отхвърлят се. 97 изменение за, против, отхвърля се. И сега нека да гласуваме общо текста, общо е, измененията. Така, моля, електронно гласуване. Заме към гласуване. Е на гласуването. Благодаря. И така приключихме с гласуването. Поздравления на уважаемия докладчик и на всички колеги, които са работили с него. Уважаемия докладчик, иска ли да вземе думата? Поздравявам го пак. Много се радвам на широката подкрепа за този доклад. Тя показва колко е важна темата. Благодаря. Важната е, jest але pewno, е trudne Темата е важна, но не е и лека. Wyjazdu службовего Komisji Agri до Холандии в 29-31 марта. Продължаваме нататък. Доклад за посещението в Холандия. Знаете, че веднага след Великденската вакансия пътувахме до Холандия за една много интересна проучвателна визита. Аз ръководих делегацията, говорихме за иновации в селското стопанство, говорихме за конкуренцията, за хуманното отношение към животните и как може да се действа иновативно в земеделието. Посетихме един завод за извличане на фосфати от тора, тор, който в последствие може да бъде използван. Много добър пример за кръгова економика. Както знаете, господин Хойтема беше застъпника за тази мисия, за това ще го поканя да ни предоставя информация за тази мисия. Това ще стане само след минутка. Секретарята работи по доклад за мисията. Той ще ви бъде раздаден след като бъде написан. Давам думата на господин Хойтема. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за това, че участвахте в това пътуване в Холандия. Беше почти невъзможно да се участва в нея, защото тя беше веднага след Великден. Благодаря на онези, които присъстваха. Целта на мисията беше да покажем на практика, че е, може да има в действителност онова, което сега гласувахме в доклада за, за иновациите. Посетихме различни видове стопанства, включително и такива, които се занимават с е, градинарство, Видяхме нови техники за подобряване на економическата конкурентоспособност, видяхме мерки за подобряване на екологичните е, условия, видяхме мерки за е, хуманно отношение към животните, видяхме начин по който се управляват е, почвите и така нататък. Някои стопанства използват даже микроорганизми, между другото, и други начини за защита на, на реколтата, така наречените интегрирани начини, за да се а, е, намали използването на изкуствени торове. Там се използват повече естествени торове. Има микроорганизми, които трансформират а, е, торовете в субстанции, които могат да бъдат освоени по-лесно от растенията. Въобще това са стопанства, които са много природни по своя характер и могат да бъдат разглеждани като иновативни. На следващия ден отидохме в стопанства, които се занимават а, с а, нов вид а, селско стопанство, там където има роботи за доене, за хранене там където се използват дронове, GPS и може да се измери е, обработваната земя до конкретния сантиметър. Защо това е важно? Защото може да разбереш е, точно от какво количество има нужда едно растение, е, от какво количество тор или някакво друго вещество, е, може да се администрира точното количество и това да стане преди да се появи някакво заболяване, например. На следващо място разгледахме и възможността да се използват е, антибиотици, е, намаляването на използването на, на антибиотици. Разгледахме една ферма за кокошки. Вие, господин председател, Говорихте и за кръговата економика. Знаете, че поради директивата за нитратите е, има едно конкретно количество нитрати на хектар, е, около 970, което е пределното количество, което може да се използва. Е, сега на лице са техники за пречистване на естествените оборски торове, по-скоро на, на изкуствените торове, за да могат те да се използват повторно. Мисля, че трябва да позволим на подобни техники да се развиват и трябва да позволим и възможността да се произвеждат изкуствени торове от естествени такива. Знаете, е, че е, в тях има важни минерали, като, като фосфатите, но е, от друга страна изкуствените торове не са екологично чисти. Срещнахме се с министъра на селското стопанство. Проведохме една вечеря сред природата място, което вдъхновява холандските и фламандските художници. Там разговаряхме с различни стопани, с представители на нашето председателство, е, хора от е, действащото холандско председателство, които отговарят за селското стопанство. Много е, интересен беше този разговор, полезен. Толкова от моя страна. Ако имате въпроси, може да ми ги зададете във връзка с това пътуване. Благодаря. Госпожа Схрайер иска да се изкаже. Благодаря, господин председател. Тази мисия в Холандия беше много интересна. Всичко, което видяхме, беше красиво. Имам един въпрос към вас, господин председател. Говорихме за иновации – и това е добре. В Холандия сектора на млякото трябва да се справя с тежка криза, криза породена от нивата на цените. Бих искала да го попитам дали сте осъзнал, господин председател, какво точно е положението в Холандия. Когато погледнем бъдещето на сектора на плодовете, на зеленчуците, на млякото, мисля, че трябва да намерим решение на, проблемите в тези е, сектори. Аз съм от Холандия, както Ян Хойтема. Искам да попитам защо не, не, не включихте някои други места, които можехме да, да посетим а, в а, Холандия? Пани посел Агуилера. Gracias, presidente. Eh, yo quería... Госпожа Агилера. Благодаря. Искам да кажа, че тази мисия беше много интересна, много полезна. Радвам се, че можах да участвам. Аз научих много за така нареченото е, точно земеделие и различните иновации. Струва ми се, че холандското земеделие винаги е било модерно, конкурентоспособно. В програмата бяха предвидени много интересни събития. Те се оказаха полезни. Искам да благодаря на господин Хойтема за добрата организация. Много холандски колеги присъстваха. Беше много приятно да се участва в това пътуване. То послужи за основа и на доклада, който току-що приехме. Отново искам да кажа, че пътуването беше много добре организирано и много полезно. Też jako участника. Program rzeczywiście był bardzo intensywny. Да, работихме много интензивно. Говорихме за иновации, говорихме за така нареченото точно земеделие. Ние говорихме всъщност най-вече за, за иновации. и разгледахме ролята на селските стопани в процеса на иновации, за да можете наистина да извлекат реална полза от тези нови възможности. Много важно е това послание. Знаете, че в Холандия земеделието може да бъде определено като водещо в света. Това въжи за производството на продукция, за обработката. Сълското стопанство допринася за тази добавена стойност, която после можем да наблюдаваме в Холандия нагоре по веригата. Това е нещо изключително добро. Трябва да спомена и сътрудничеството с промишлеността, с обработващата промишленост. Много красиви места видяхме. Много градини, стопанства. Понякога е трудно да се разбере как така едно място е селско стопанство, защото там а, стопанствата са толкова бизнес ориентирани, че, че много често не приличат на, на земеделски стопанства. Срещнахме се и с представители на различни земеделски организации. Разбрахме за сектора на млякото в Холандия. Знаете въобще какво е положението на общия ни пазар. Срещнахме се и с студенти от Вахенинген. Това е един много добър университет. Ние самите се почувствахме като студенти и научихме за най-новите тенденции в науката. Беше много полезно, че, че научихме толкова неща за иновациите и научната дейност в селското стопанство. Госпожа Агилера благодари сърдечно за това посещение. Същата ни среща знаете, че е в Испания, така че вие, госпожо, имате висока летва пред себе си. Вие ще трябва да организирате това пътуване. Вече ще имаме много големи очаквания трябва да се представите на ниво. Господин Дорфман също искаше да се изкаже, той е последен. Благодаря, господин председател, съвсем накратко. Искам и аз да се присъединя към изказаните благодарности. По време на пътуването ми хрумна, че имаме законодателство, което на практика пречи на иновациите. Виждали сме това в различни отрасли. Виждаме как различни средства за растителна защита, например, се произвеждат – възоснова на естествени материали. Знам за една гъба, вредител, която често се преборва с химични вещества. Има обаче и други способи. Знаете колко време отнема обаче един способ да бъде признат официално. Хранителните вещества, започвите, фосфатите, те създават проблеми понякога. Мисля, че тук си заслужава да поговорим дали не трябва да бъдем малко по-ориентирани към иновациите. В таким разе, еще едно. Още нещо. Нека да припомним, че някои експерти от университета Вахенинген често ни посещават И нашето посещение беше полезно, макар че се проведе в един нелек период. Ако бяхме отишли в някоя друга страна, също щяхме да чуем за проблеми в селското стопанство. Знаете, положението никъде не е розово. Добре е, че говорим по всички тези въпроси. Между другото, има колеги от други комисии, които ни питат, наистина ли положението с сълското стопанство е толкова тежко? Е, селските стопани от своя страна се обръщат не само към нашата комисия, но и към други парламентарни комисии. Всички трябва да осъзнаем, че има големи очаквания и Европейския съюз не може да обърне гръб на тези очаквания. Положението в земеделието общо взето е такова, защото знаете какво е положението на международните пазари. Все повече продукция идва при нас от Аржентина, Нова Зеландия, Австралия. Равновесието, което имахме в миналото, вече не съществува. Толкова по този въпрос. Преминаваме към точка 7. Преди това, нека да ви кажа, че вече имаме доклада от мисията до Холандия. Ето го, ще го получите и в почтенските си кутии. Точка 7. А, господин Хойтема поиска думата. Господин председател, мисля, че забравихме да благодарим на секретарията и на сътрудниците, които организираха това пътуване. Много усилия са необходими, за да се подготвя една такава мисия и за да протече тя гладко. Благодаря на секретарята и на сътрудниците. E, e, благодаря. Благодаря ви много. Да, разбирам, че С... съм пропуснал да спомена секретарията. А, извиняваме им се и им благодаря. А сега господин Яр вече е готов да поговорим за подготовката на следизборното преразглеждане на многогодишната финансова рамка. Заповядайте, господин Яр. Благодаря, господин председател. Да, действително темата е много важна. И не само по отношение на дължината на доклада, за, а, по отношение на програмирането, говорим за бюджетите, за е, всички средства, които са на разположение, така че темата е изключително важна. Положението днес е такова, че се сблъскваме с доста предизвикателства, особено тук в Европейския съюз. И за това няма как да не обсъдим и бюджет. Първо, графика. Много съм благодарен на колегите си докладчици в Сянка, с които вече се срещнахме доста рано в, в началото на процеса и обсъдихме графика. И отлично това, че имаме вече яснота по графика, защото там нататък можем да се върнем към колегите компетентни по темата в бюджетната комисия. И за това благодаря на докладчиците в Сянка, защото сме съгласни всичките, че трябва да има обща позиция на нашата комисия. На 21 март срещата с докладчиците в Сянка беше отлична. На 29 март е крайният срок за подаване на изменения на 12, 29 е, април. На 12 май имаме нова среща с докладчиците в Сянка и ако всичко мине добре при гласуването тук, може да очакваме е, на 16 юли да се гласува в пленарна зала. Договорихме се по общата насока на становището и имаме една обща цел, а именно становището да е изключително целенасочено. Не можем да говорим за абсолютно всички теми. Бюджетът е твърде широко обхватен. Затова трябва да сме целенасочени да се ограничим до 5 страници. И да покажем на колегите от комисията по бюджета, че сме изключително прагматично настроени. Целта е да се стабилизира бюджета. Защо? Защото днес в областта на селското стопанство се сблъскваме с чисто нови предизвикателства. Добре, може би някои не са съвсем нови, но пък са прекалено дългосрочни. И в някои отрасли се сблъскваме с а, сериозни проблеми. Бихме искали да има повече стабилност в а, селското стопанство и сълскостопанската политика да бъде винаги ориентирана дългосрочно нещо, за което ни е необходим сигурен, стабилен бюджет. Затова Европейския парламент има своите очаквания по отношение на ефективността на работата. Необходим ни е стабилен бюджет. И така, е, какво трябва да заявим на колегите си? Трябва ни поне някаква стабилност за а, е, бюджетите за селското стопанство. Не може нещата да се променят твърде на често. Трябва да се успокоят нещата. Вече съм организирал срещи с нашия докладчик от Комисията по бюджета. И се опитвам да му предам по някакъв начин какви са настроенията тук сред нас да се има предвид, че трябва да се поддържа решеното в многогодишната финансова рамка и най-вече да не се намалява бюджета за този отрасъл. Разбира се, и в други отрасли е необходимо да се е, заделят съответните средства, за да може Европейския съюз да изпълнява своите политически и юридически ангажи... ангажименти. Много е важно съответната функция в бюджета да не се променя. Необходими са съответните финансови средства и е най-важното, и най-важното е бюджета да не бъде намален. Имаме много възможности за действие, трябва да си даваме сметка за всички тях и обяснявам на колегите си, че непрекъснато трябва да подчертаваме пред останалите, пред останалите комисии, защото нещата са различни сега в селското стопанство, отколкото бяха преди 15 години или преди 10 години. По-рано можеше да се очаква някой друг комисар да намери ам, един милион от тук и друг милион от там, за да запуши някои дупки в бюджета, но а, нещата вече са се променили. Какво е положението днес? Имаме бюджет, но нямаме почти никакви маржове, никакви резерви. Тоест, ако възникне нещо непредвидено, нямаме възможност за действие. А също времено има нови предизвикателства, има нови рискове, а, има нестабилност на цените и има много елементи, които могат да се отразят на бюджета, включително и в областта на фитосанитарните мерки. Така че много лесно може да се окаже, че бюджетът е изчерпан доста преди нач... края на периода. Бюджетът по-настоящем не позволява да се действа при извънредни ситуации. Това е в общи линии съдържанието на доклада. Консолидирахме текста заедно с докладчиците в сянка – до 29 април имате възможност да подадете изменения. Винаги сме готови да а, разгледаме новите предложения, новите идеи. А, много добре работихме в а, формат. А, докладчици в сянка, изключително конструктивно. Мисля, че ще успеем да изготвим добро становище. Благодаря, господин председател. Благодаря. Преди да ви дам думата, нека да споделя с вас нещо от собствения си опит. Преди три седмици в Комисията по бюджета имаше изслушване по темата. И мисля, че си струва да се участва в подобни изслушвания. Аз се радвам, че имах възможност да участвам в това изслушване, защото един от експертите, който се изказа, каза, че селското стопанство е нещо като млечна крава. Млечна крава, за която отива огромна част от европейския бюджет. Аз, разбира се, не оставих казаното без коментар. Реагирах спокойно, но изключително а, настойчиво ми заявих, че съм разочарован от това, че могат да се представят подобни твърдения. Да не говорим, че това беше експерт от моята страна. Просто трябваше да реагирам. Исках да започна спор с него, но размяната беше на реплики беше по-скоро дипломатична. Тъй или иначе е много важно да се слуша какво се говори в други комисии за селското стопанство и какво казват и членове на нашите политически групи и трябва да настояваме селските стопани да се обръщат към членове от различни комисии. Господин Дес. Благодаря. Привлекохте вниманието върху тази проблематика, която и у нас дели разделя експертите. Е, всичките са различни мнения. Аргументът е доста простоватичък и непрекъсно го повтарям. Ако всички е, обществени разходи в Европа се третират както, комис, както това го прави Земеделската комисия, бюджетната ситуация ще, ще да бъде съвсем различна и в областта на военните, и образованието. Не всичко минава през Брюксел, да не забравяме това. И тази аргументация, че е, бюджетното равнище е твърде важно и е, защото разпределението на компетенциите не е еднакво за различните области. Вече сме Европейски съюз с 28 члена. От времето, когато се интересувахме само от е, стоманата и въглищата, нещата много се промениха вече. Е, това е един сектор, който храни половин милиард хора на нашия континент, пропорционално има по-малко субсидии, отколкото в други сектори, но не трябва да се страхуваме от цифрите. Малко са парите, които изразходваме тук, за да може да сме е, сигурни, че е, толкова милиони е, производители работят, за да осигурят продукция и храна на ниски цени. това са наистина инвестиции. Успяваме все пак да намалим и цената на храната и това е нещо, което винаги съм го подчертавал. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя колегата Ян за този чудесен доклад. Мога само да подкрепя неговите думи и неговия доклад. Радвам се, че чух тази цифра 1%, за който стана дума. Действително всеки европейски гражданин харчи 32 сантима на ден за продукция на добро качество и действително си струва. Много е важно да запазим този модел с два стълба и да изискваме земеделски бюджет да не бъде намаляван. През, последните, през последно време видяхме известно спадане, но е важно да запазим парите, които ние трябва да ползваме и нямаме много свобода на действие в рамките на бюджета. Е, точка 11 много ме вълнува. Трябва да припомним, да го подчертаем, субсидиите за земеделието са необходими. Имаме нужда от тях. И това е помощ, е, на която се опират земеделските стопани, за да се преборят с кризата. И друго нещо, което също ме вълнува е точка 17 ренационализацията на е, земеделските политики, което трябва да бъде отхвърлено, независимо, че днес имаме чувството, че общата земеделска политика не работи така добре, както искаме, защото има различни тълкувания в различните държави членки, но не трябва все пак е, да се отказваме от тази наша обща политика. Точка 19 също заслужава нашето внимание, защото съвсем ясно казва, че трябва да се вземат най-напред политически мерки и да се държи сметка за политическите цели, преди да започне да говорим за бюджетните разпределения. Новата обща земеделска политика, как такава каквато от една година, насам все още не ни е позволила да видим най-добре начина по който да използваме фондовете, кои са полезните мерки, кои не са. Тъй, че трябва да се разграничават е, бюджетните въпроси и днес трябва да се съсредоточим предимно върху тях. И не се поставят е, въпроси за пре, някои преразпределения на бюджета, но трябва да кажем още веднъж благодаря за това ясно послание. И да кажем, че ако искат от нас повече работа, трябва да дадат повече пари. Обригада, президенте. Е, o relator na sombra do meu И така, Искам да представя становището на нашата група. Има някои основни точки, които касаят е, проблеми, които съществуват навсякъде в Европейския съюз. Е, връзката с е, причините на кризата е много слаба. Не се говори много за причините за кризата, които се дължат на реформата които се опират само на пазара. Кризата всъщност е пряко последствие от разрушаване на обществените публични за регламентиране на предлагането. Реформата в общата, търго, общата политика се представят като либерализации и се намаляват баланса. Говори се за доходите на земеделските стопани, но не се говори за е, проучванията на Европейската комисия, където се вижда, че е, прихода на земеделските стопани спада. И това е така, защото има голяма нестабилност в кратко, краткосрочно и цените са много нестабилни. А що се отнася до значението на земеделието за териториалните и социални въпроси, трябва да подчертаем значението на малките и средни предприятия, и във връзка с интензивната промишлена земеделие. И е, за разлика от е, целите за кохезия. Трябва да бъдем, е, да направим усилие с, за парите, за да дадем отговор на тази криза. Трябва също да подчертаем, че имаше руско ембарго, което руснаците наложиха, имаше решение на политическо, имаше политическо решение от Европейския съюз за Русия и балансът на Европейския съюз трябва да, трябваше да понесе последствията. Има противоречие между точка 17, 6 е, и 18, има а, е, голямо както и в рубрика 2, така що се отнася до резервите в случай на криза. Dziękujemy pani poseł. Pan poseł Bardzo proszę. Oui, merci, monsieur président. Благодаря, господин председател. Жалко е, че този текст не отива малко по-далече по някои теми. Най-напред, е, като става дума за спада на 20% в евро от 2000 година и това в контекст на криза. Освен това, мисля за помощите, без които е, някои сектори от земеделието ще изчезнат. Има някои драматични проблеми следствие е, квотите, квотите на мляко и скоро захар. Също да си мисля е, другите страни, като Съединените щати, които определят цени и обеми, рисковете, за земеделието, за здравето на животните и околната среда в Европа, ренационализацията на помощите, мисля, че това беше една стъпка напред. Но имаше много сериозни нарушения на конкуренцията, както предполагам, че знаете. Ačiū pirmininkė. Е Noriu padėkoti kolega Jarui už parengtą документа. Manau, kad jisai Искам да благодаря на колегата за този документ. Мисля, че той добре отразява действителната ситуация е, днес. Но все пак искам да изразя няколко идеи. Защо трябва да се увеличават средствата за земеделието, пък да не се намаляват? беше казано много точно, че имаме 500 милиона жители, които трябва да се изхранват. Но земеделието способства също земеделието способства и за друго. Не мисля, че ще е добре да се сравняват какъв процент от парите за Европа отиват за земеделието. Трябва по-скоро да се, да се погледне как живеят земеделските стопани. Спрямо хората в градовете. Например, в Литва земеделието в безработицата в земеделските райони е два пъти по-голямо, отколкото в градовете. И естествено, и доходите са два пъти по-низки. Така че, ако погледнем чисто формално тези 38%, които изглеждат добра цифра, но те не означават нищо на практика, така че трябва да преразгледаме точка 4. Още повече, че самите ние признаваме, че тази част е голяма, но резултата не е на лице. Искам също да попитам, да, да помоля да се изрази нашето становище по по-ясен начин относно кризата и руското ембарго. Не е земеделието, което създаде проблемите е, при конфликта с Кримския конфликт, конфликта с Русия изобщо, а защо тогава земеделието трябва да плаща? Защо парите не бъдат взети от общия бюджет? Защо земеделието трябва да страда, ако парите бяха взети от общия бюджет, може би е, е, другите щяха да имат по-отговорно поведение. Искам също да отбележа, че преките плащания са по-низки в е, новите страни. Което естествено се отразява върху конкурентоспособността. Следователно, бих помолил това да бъде поправено, да бъдат, е, да има еднакво отношение към всички държави членки. Все пак трябва да има Европа на една скорост, на не две. Така, благодаря. Надявам се да получа вашата подкрепа. Dziękuję. I tak pan mówił najdłużej po panu pośle Janę. Bardzo proszę pani poseł Aguilera. Благодаря. Е, благодаря, господин председател като докладчик от нашата е, група. Е, бих искала да кажа на господин Яр, че се питаме за позицията, която имате в този документ, защото най-вече става дума за ревизия на е, многогодишната финансова рамка. И всъщност не е ревизия на общата политика, не става дума за бюджета на общата политика, става дума за общата е, финансова рамка, не е същата работа. Нещата са различни. Струва ми се, че посоката, която вие сте избрали, е добра в смисъл, че при общата ревизия не трябва да се забравя становището на комисия Агри. И се надявам да получим е, мнозинство по време на гласуването, за да може наистина да тежим върху ревизията не трябва да разбравяме, за да забравяме някои много важни моменти. Например, целите на общата земеделска политика, които трябва да бъдат постигнати и за тази цел трябва съответния бюджет. Освен това, раздел 2 също трябва да бъде оставен, укрепен поне до 2020 година а трябва също да се почертае, че може да съществуват рискове. Вече съществуват рискове в някои, кризата в някои сектори, руското ембарго. Така че има рискове и тогава може да имаме нужда от повече средства. Говорите за несигурността на цените, за нестабилността на цените, да, но ние трябва да бъдем по-активни не трябва да бъдем само на защитна позиция и да казваме, нека да не пипаме бюджета и толкова. Общата земеделска политика касае земеделските зони и е много важно тези европейски земеделски зони да не загубят своите жители, да не бъдат обезлюдени. Така че това са пари, които ще помогнат не само на професионалистите в този регион, ще избегнат обезлюдаване на земеделските зони. Така че това е бюджет, който ще помогне за създаване на заетост в тези райони. Ние подготвихме изменения именно за да подчертаем значението, значимостта на един добър бюджет за териториалната кохезия в е, земеделските зони. Така че не трябва да бъдем само на защитна позиция. Не трябва да забравяме, че има големи предизвикателства в Европа, но трябва бюджетът на общата земеделска политика да бъде достатъчен, дори и да това, че трябва да се подчертае, че тези пари няма да бъдат предназначени само за някои професионалисти. Не. Тези пари ще ни помогнат да запазим а, земеделските райони. благодаря за вашия проект. Бог, би так било. Да се надяваме, но някои искат да се ревизира баланса, така че имат различно, различен подход. Отличном, структурираном и систематичном извие. Нека да поздравя господин Яр за този добре структуриран и систематичен доклад. И е, да кажа, че съм съгласна, че средствата за общата сълско-стопанска политика трябва да бъдат запазени на настоящите нива, тъй като селското пространство, е, стопанство е начина да се изхрани населението. Е, съгласно доклада, всеки селски стопанин допринася за създаването на работни места и в други отрасли. Е, севен, седем работни места на един работещ в селското стопанство. Това е значително въздействие и именно поради това можем по-настойчиво да изискваме запазване на средствата за общата селско-стопанска политика. Селското стопанство беше сериозно засегнато от економическата криза. Тя засегна и други отрасли, но селските стопани бяха сериозно засегнати и от нас очаква да предоставим някои компенсации за по-тежките обстоятелства. Това подчертава и господин Яр. Бедността сред селските стопани, когато нямат повече работа, е сериозна заплаха. Много от тях са на ръба на бедността или дори под прага на бедността. Затова искам да призова Комисията по селско стопанство да призове държавите членки да въведе минимална пенсия. 70 000 селски стопани в Харватия са пенсионирани, а селск... тяхната пенсия е 35 евро на месец. Кой може да живее с 35 евро на месец? На нашето общество изглежда не оценява ролята на селските стопани и когато те се пенсионират, са оставени да гладуват. Трябва да се сложи край на това. Господин Кужмюк. пану Ярови за... Благодаря. Нека да благодаря на господин Яр, докладчик и като докладчик сянка по това широко обхватно становище по общата сълскостопанска политика – съм също и член на комисията по бюджета. Съгласен съм с казаното от вас, господин председател. Съгласен съм, че средствата за общата селскостопанска политика – не трябва да се пренасочват за други цели. Добре е, че подчертаваме това в становището, че заявяваме, че средствата трябва да се запазят и при възможност даже да се увеличат. Виждаме спадане със средствата а, до 38%, но от друга страна селските стопани – имат повече отговорности, включително и за прилагането на някои мерки за опазване на околната среда. Бюджетът е доста стегнат, няма маржове, нещо, което не е особено приятно, като си има предвид колебливостта на цените. Така че нашата комисия и Европейския парламент като цяло трябва да настои за уравновестяване на плащанията към селските стопани и в новите държави членки. <clears throat> Gestatten Sie mir einige allgemeine Anmerkungen, weil ich denke... Господин Хойслинг, благодаря господин председател. Няколко коментара с общ характер. Винаги поднасяме едни и същи аргументи тук казваме, че фермерите са в тежко положение, само че положението на много работници в стоманодобивната индустрия не само също не е леко. И мисля, че могат да ни укорят за милиардите, които даваме за ОСП. Между другото, тези средства не винаги стигат до хората, които имат нужда от тях. Затова ще трябва да решим, в крайна сметка, дали това е политика за подсигуряване на доходи на фермерите, за подсигуряване на стандартния доход, тъй като често се говори, че това е основанието за ОСП. Може да се каже и още нещо обаче. ОСП е насочена към иновации в Европа. Има много хора и отрасли в Европа, които също в момента се нуждаят от пари. И ние трябва да го осъзнаем. По-настоящем парите, които отиват в ОСП са за запазване на доходите. Трябва да го кажем ясно и честно. И обосновката за това, което се прави, не е издържана. Използваме погрешни аргументи, когато се опитваме да защитим ОСП. Имаме нужда от по-различни причини, които да изтъкнем защо се борим за такъв бюджет. И ние трябва заедно да се борим – не можем да кажем, че имаме нужда от тези пари, защото винаги сме ги получавали. Колегата Ропе вече каза, че в ситуация на криза има места, където наистина са необходими пари. Давали сме пари на фермери в различни държави, без да получим тези резултати, които очакваме. В момента говорим за регулацията на пазара. Добре е да помислим обаче дали не трябва да защитим малко и средствата. Имаме регулацията като проблем, имаме кризата в сектора на млякото. Трябва да имаме конкретна позиция относно регулацията на пазарите. Помощта за сектора на млякото не стига до хората, които имат нужда от нея. Какво ще стане, като влезе в сила и търговското споразумение с САЩ? Тогава ще има още по-голяма нужда от пари за някои фермери. Не става дума само за това да си защитим средствата. Има много фермери, които страдат и не могат да получат необходимите средства. Госпожа Схрая, благодаря. Искам и аз да да, да, да продължа с темата посещението в Холандия. Видяхте колко пари са инвестирани, за да има инвестиции. Семейните стопанства обаче не получават нищо. А, малките стопанства. 15% от стопаните в сектора на млякото не получават нищо. Свиневъдите също не получават. Най-често в ситуация на криза страдат семейните предприятия. Затова трябва да видим къде отиват парите. А в сълското стопанство трябва да говорим дали голяма част от парите трябва да отидат наистина за стопаните или за големите предприятия. Това е изключително важно. Е, имам един въпрос. Какво правим в крайна сметка в е, Европейския парламент? Е, нашата комисия пренебрегната ли е за сметка е, например, е, на Комисията по околна среда, защото има ресурси, които в миналото сме ги получавали, а сега отиват за е, екологизация, например. В Европа въпроса за изхранването винаги е бил важен, още от голямата война на, на, на сам. Мисля, че трябва да разговаряме с други комисии в парламента. Не може само тук да си говорим по този въпрос. Има нужда от по-широки разговори за бъдещето на средствата в ОСП по отношение на споразумението за климата. Това е нещо, което също трябва да бъде обсъдено. Трябва да се обсъдят последиците от това споразумение за селското стопанство. Благодаря. Господин Дорфман. Благодаря господин председател. Мисля, че господин Хойслинг е много прав, а знаете, че много рядко го подкрепям. Това е нещо странно. Сега имаме бюджет, имаме механизъм, трябва да ги защитим Необходимо е да си зададем много въпроси относно механизмите, с които разполагаме. Да, убеден съм, че трябва да защитим бюджета, но по отношение на механизмите можем да се запитаме дали те водят до ефикасна ОСП. Дали регулацията, регламента за пазара работи както трябва. Ние се освободихме от част от регулацията. ОСП обаче в момента се е превърнала в дистрибуционна система за средства. Онзи, който има много земя, получава много пари. И обратното. В а, тежко положение обаче, дали ще имаме ОСП, която ще произвежда активно? нека да осъзнаем, че нямаме толкова пари, колкото имахме в миналото. Ето защо мисля, че сега сме създали една много пасивна ОСП и тя не отговаря на новите предизвикателства, които имаме. и мисля, че ще имаме все повече и повече затруднения. Подкрепям казаното до сега. През последните 20-30 години данокопаците виждат само тези 55 милиарда, които се заделят, но ние трябва да говорим за сигурност е, и освен това парите трябва да стигат е, до джобовете на фермерите, а не до собствениците на земя. Има средства, които трябва да отиват и за инвеститорите, за пенсионните фондове, тъй като те е, инвестират там, където трябва. Ето това са въпроси, които трябва да бъдат обсъдени и то бързо, за да решим в крайна сметка къде в бъдеще ще отиват парите. Благодаря. Директор Хайснер иска думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател, за това, че ни дадохте възможност да се изкажем по тази важна тема. Вашето установище отразява и нашите позиции. Знаете, ще има средносрочен преглед. Мисля, че трябва да се поговори по-общо за приоритетите на европейския бюджет, защото събитията от последните месеци оказаха голям натиск върху бюджета и върху начина по който се изразходват средствата. Комисията ще изготви едно съобщение, което ще бъде обсъдено в парламента по-късно тази година. Кога ще се случи това? в момента не знаем, вероятно ще е във второто полугодие. Прегледа ще разгледа приоритетите, ще разгледа къде да отиват средствата от европейския бюджет в бъдеще и освен това ще повдигне много въпроси, свързани с настоящата ситуация в Съюза, ще дам за пример само беженската криза. Това е необходимо. В настоящата МФР има яснота относно бюджета за ОСП. Трите институции са се договорили да не се пипа бюджета за селско стопанство няма да има преразпределяне на средствата по функция 2 към други функции. Това е ясно. Каква е целта на това послание? Да има стабилност. Ние сме в средата на прилагането на реформата. С други думи, отново казвам, посланието на средносрочния преглед ще бъде едно послание на стабилност за сектора. От друга страна обаче, Искаме да видим къде може да има качествени подобрения в изразходването на средствата по функция 2. Споменахте климатичните промени, биоразнообразието, те са приоритети за комисията. Знаете, че принципно 20% от бюджета на Европейския съюз отиват за разходи за промените в климата. Новите мерки в рамките на ОСП са част от тези 20% за екологизация и е много важно да се демонстрира, че тези средства специално се изразходват по ефикасен начин. Ще говорим и за бюджета, който да е насочен към конкретни резултати. Знаете, че има искане за това от Сметната палата. Има искане с подобен характер и в вашата резолюция относно освобождаването от отговорност. Много е важно да се видят конкретните резултати от изразходването на европейските средства. Има нещо, което не трябва да се забравя в стремежа към упростяване инициатива на комисар Хоган. Целта на това начинание е да се намали голямата бюрокрация в ОСП. Тук трябва да се спомене и конкретното решение с политически характер от реформата от 2013 година. Знаете, че ще има редица делегирани актове и актове за изпълнение. Те ще бъдат представени. Комисията, освен това, иска да предприеме едно по-общо упростяване в контекста на общия регламент. То ще засяга не само сълското стопанство като перо в бюджета, но всички пера от бюджета. И накрая, нещо, което стана ясно и във вашия разговор днес, средносрочният преглед е свързан с едно предложение, което от 2007 година насам трябва да се представи от комисията по всяка нова МФР. С други думи, през 2018 година ще има нов мащабен дебат по темата и то ще засяга не само ОСП, но и всички пера от бюджета, всички политики по изразходване на средствата и съм сигурен, че много позиции ще могат да бъдат изказани преди да се реши новата финансова рамка за период от 2021 година нататък. Благодаря, господин председател. са релации, пани директор, че między спулно политико ролно, ако kopertami? Благодаря. Каква е връзката обаче между ОСП и националните пакети за държавите? защото това не ми е съвсем ясно. За да приключим темата, която е много важна, трябва да кажем, че вероятно ще има напредък. Може би ще има и известно положително въздействие – винаги говорим за предизвикателства, но в този случай аз мисля като господин Яр. Трябва да решим най-наболелите проблеми, да стабилизираме положението с оглед на кризата и не би следвало да отиваме твърде напред в бъдещето, защото за бъдещето много лесно се говори. Нека първо да говорим за настоящите проблеми и след това за бъдещето. Уважаеми госпожи и господа, Обедени сме каква е нашата позиция. Добре е обаче да се опитаме да убедим и другите министрите в нашите държави, депутатите, колегите от различните политически групи, за да се създаде една определена атмосфера и да застанем всички зад един и същи подход – Фермерите винаги искат да разговарят с нас. Аз мисля, че те трябва да разговарят обаче и с други депутати, не само депутати от нашата комисия. ОСП не е само селско-стопанска по своя характер. Това е политика за околната среда, за селските райони, за климата. Нашите задачи станаха много повече. Да не споменаваме и проблемите в обкръжаващия ни свят. Не е достатъчно да гледаме ОСП само на европейските пазари. Трябва да гледаме на световните пазари. Нашето положение зависи от глобалното положение. Знаете, че е на лице тенденцията за свръхпроизводство. Знаем, че тя ще се запази, а има държави като Бразилия, Аржентина, Нова Зеландия, Австралия, където производството също нараства стремглаво. Знаем, че едно стопанство фалира само веднъж. Ако загубим нашия европейски селско-стопански модел, това ще бъде края. Това е всичко. Благодаря много на господин Яр. Желаем ви кораж Крайният срок за измененията е 28 април в 12 часа. Господин Яри, искате ли да кажете още нещо? Съвсем накратко. Благодаря. Най-напред благодаря за коментарите на колегите. Доклад още не е готов, така че ще може да вземем е, под внимание вашите предложения за изменения. Тук стана дума за Русия, за бойкота, но за докладът се състои от три части, но искам най-вече да се съсредоточа върху темата, която е, е в центъра на нашето внимание. Точка 1 до 5 е, очертава до известна степен рамките, обясняват какво представлява общата земеделска политика, каква е нашата позиция – Припомня се, че ние сме надежни партньори, които правим усилия за намаляване на бюджетни намалявания, за бюджетна дисциплина, финансова дисциплина. Има опити за обяснение за това, което представлява нашата обща земеделска политика. Тоест в пет точки се изясняват нещата, прави се равносметка, Казва се също, че има мерки, които не струват пари на практика. Но, независимо от това, има нещо, което малко ме безпокои. И вчера казах, ние сме обединени в е, многообразието на становищата. Какво ще подобрим в нашата обща земеделска политика? Има толкова становища, колкото има и колеги. Разбира се, не може всичко да се изрази в това становище, следователно ще оставя малко нещата и на координатора и слушах това, което беше казано с голям интерес. Как да наредим нашата обща политика? Това е екзистенциален въпрос. И целта ми е, а и молбата ми към колегите, е да се опитаме да покажем пред нашата бюджетна комисия, че все пак ние сме до известна степен обединени около едно мнение в е, нашата комисия. Иначе основният дебат, господин председател, ще го оставя. Вече ще видим кога може да дебатираме по тези важни въпроси. Аз също не съм много доволен от това, което е направено до сега, но все пак трябва да си оставим в рамките на темата на това становище и да дадем сигнал на колегите от бюджетната комисия да знаят какво искаме сега, но трябва да бъдем реалисти. Може да поискаме да се удължи бюджета, което би било чудесно, само че няма да е нали, реалистично. Мисля, че ще успеем заедно. Благодаря. Съгласен съм с вас и сме напълно на вашето становище. Така, ще се видим в понеделник в 15 часа с изслушване, на което ще участват много експерти. Благодаря за вашето внимание. Две минути техническа почивка и след това съвещанието на координаторите. Сега две минути почивка.